Шкода, ма еврофилики, финикасы. Заседанието, което беше прекратено на 10 май, го обявявам днес за възобновено. Протоколът от 9 и 10 май от 2012 година са налични. Имате ли някакви възражения? И така, няма възражения, значи протоколът се приема. Госпожа Бебре Дебрун ме уведоми, че издава поста от 3 май 2012 година, съгласно член 4, алинея 3 от правилника. Това ще е факт. Руманските власти ме уведомиха, че госпожа Романа Пломб ще бъде сменена на поста от госпожа Минодора Кливети. Това ще стане от 18 май 2012 година, съгласно член 3 алинея 2 от правилника. Имат право да запазят поста си при положение, че няма някакви доказателства за това, че те не могат пълноправно да се възползват от техните права и за това, че тяхната длъжност не е